уведомил съответните национални органи за това решение на колегата. Нека да преминем към гласуването. Първо имаме доклада Морейра, включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на кимбърлийския процес. Ще имаме поименно гласуване. Начало на гласуването. Дами, и панове, там се сдали сте. Госпожи и господа, искам да попитам дали всички гласуваха. Ще почакам още няколко секунди. Край на гласуването. Приема се. И така стигаме до втория доклад в дневния ред. Отново доклад на господин Морайра. Той се нарича участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимберлийския процес. Начало на гласуването. Край на гласуването. Доклада се приема. Следващия доклад е на госпожа Шаран Боулс. Той се нарича Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в Европейския съюз. Ще имаме поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Доклада се приема. Следващия доклад е доклада на Вернер Кун. Споразумение от Кейптаун от 2012 година относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 година във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 година за сигурността на риболовните кораби. Кой е за? Против? Въздържали се? Извинява се, председателя против. Кой е против? Коментар с технически характер. Заповядайте. Няма предупреждение, няма информация за това кой къде седи. А някой е седнал на моето място, там откъдето аз би трябвало да гласувам, така че не мога да гласувам. Както може да разберете, моля ви, ако ни разместите, поне ни казвайте. Благодаря. Е, дами и панове, samozřejmě místa jsou pro vás rezervována, ale můžete zaujmout jako... Да, уважаеми госпожи и господа, седнете някъде другаде. Седнете където и да било, няма нужда да сядате на вашето собствено място. И така, доклада на Вернер Кун се приема. Следващия доклад е доклада на Ева Лихтенбергер, 29-ти годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е доклада на Бернард Рапкай. Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Доклада се приема. Стигаме до доклада на Сесилия Викстрам искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жобро. Господин Жобро има думата по силата на параграф 175. Уважаеми господин председател, бих искал да ви помоля да оттеглите моя имунитет. Аз съм против запазването на своя имунитет и се надявам, че ще уважите молбата ми. Окей, okay, добре. Мате слово. Имате думата. Да, благодаря. Моето име се цитира в доклада за имунитета на господа, госпожа Лара Коми. Радвам се, че дадохме думата на господин Жобро, така че когато аз поисках същото, получих отказ. Господин Рапкай обаче и останалите от комисията, по-голямата си част, т.е. смятат, че госпожа Коми, когато се произнася по економически въпроси, е европейски депутат. А по когато аз говоря по емигрантски въпроси, което е, според мен, европейски въпрос, не ми се признава статуса на европейски депутат. Защо този двоен решим? Благодаря. дебату к минулему, к минуле справи. Колеги, няма сега да започваме нов дебат по този доклад. Ще отбележим вашите коментари в протокола. Господин Жобро, просто внесе едно пояснение. И сега гласуваме по доклада Викстрам. Кой е за? Гласуваме кой е за. Против? Въздържали се? Доклада се приема. Отиваме на следващия доклад. Доклада на Берна Трапкай. Насърчаване на свободно движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. Ще гласуваме по измененията от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Измененията се приемат. Сега изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. и 11 от комисията. За, против, въздържали се, приемат се. Сега имаме поименно гласуване. Да, ще направим проверка. Ще направим електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Това означава, че 50 и 51 изменение отпадат. Гласуваме по 48 и 49 за, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме по предложението на комисията. За, против, въздържали се, приема се. Сега имаме поименно гласуване по законодателната резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до доклада на госпожа Есаях. Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме по блок номер 2, изменения от 1 до 19. Всъщност той отпада, май. Блок номер 2 отпада. Гласуваме по предложението на комисията. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по законодателната резолюция. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Сега ще гласуваме по доклада Гало, авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление. Изменение 170 за, против, въздържали се, приема се. Сега предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега законодателната резолюция. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Така стигаме до доклада Маккарти наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Ще гласуваме по изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега законодателната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Доклада се приема. Стигаме до доклада Валян и инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура. Гласуваме по изменение 44. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 39. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 44 ЦП. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 41. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по предложението на комисията по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега законодателната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Така стигаме до доклада на Аяла Сендер. Назначаване на член на Сметната палата. Гласуваме по изменение 1. Кой е за? Искам да се извиня, казва председателя. Сега ще трябва да се върнем малко назад. Назначаване на член на Сметната палата. Господин Клаус Хайнер Лене. Имаме таен вод. Начало на гласуването. Край на гласуването. Пан Лене бил зволен, било přijato. Господин Лене беше номиниран. Поздравление! Dovolte, abych вам, пане Лене, také svým jménem pogratuloval. Господин Лене, позволете ми и от свое собствено име да ви поздравя най-сърдечно. И така, госпожи и господа, стигаме до доклада на Аяла Сендер, наречен Сметна палата. И сега искам да дам думата на госпожа Аяла Сендер. Имате две минути, заповядайте. Благодаря. Просто искам, тъй като до сега не съм имала възможност, сега бих искала да направя нещо като малък дебат по нещо, което може да ви интересува. Дебатът обаче е, ще се състои предимно в изразяване на благодарност и поздравления за Сметната палата и за председателят и господин Калдейра, който бе преизбран. Поздравление за това, че успя през последните години да превърне Сметната палата в едно ефикасно учреждение, което да може да отговори на очакванията на своите главни клиенти, комисията и ние. И не на последно място да гарантира на европейското гражданство съзнанието, че някой бди, някой проверява европейските е, бюджети. Освен това, проявихме и творчество при разрешаването на проблема за отрицателната оценка за съответствие след експертна счетоводна оценка, проведена неодавна. Смятам, че се справихме и за това всъщност днес се поздравяваме с избора на господин Ленек за член на Сметната парата. Така че моля да подкрепите изменение номер едно, тъй като там се предлагат реформите, които и изработи нашата комисия. Благодаря за вниманието. Приспевек, а ние можем гласоват. Благодаря за това ваше изказване. Нека сега да гласуваме по изменение номер едно. Альтернативно, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Можем да направим проверка, естествено, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И по тази причина ще гласуваме по резолюцията на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до доклада Карим регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност, по-добро законотворчество. Изменение едно поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8D поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се и изменение 4. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10D. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се така стигаме до параграф 36 на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме по втората част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега по резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Vzhledem к тому, че нас nyní чека vystoupení italského президента. Уважаеми колеги, 30. Сега очакваме президента на Република Италия. Затова ще прекратим гласуването до 12.30. Благодаря.